приключихме този дебат. Сега преминаваме към съвместен дебат за Филипините с три предложени резолюции. Давам веднага думата на докладчика господин Прок. Господин председател, господин председател на съвета, уважаеми колеги. можем да се похвалим с съгласие по отношение на споразумението с Филипините, подписано на 11 юли 2014. Една голяма част от държавите членки вече са ратифицирали това споразумение, така че а, още тази година а, споразумението би могло да влезе в действие. Знаете, че е, сме подготвили протокола е, във връзка с присъединяването на Харватия към Европейския съюз. Е, Това е свързано също с споразумението, рамковото споразумение за партньорство и сътрудничество между ЕСА и Република Филипини. Филипините са на път за, към укрепване на демокрацията, на основните права и смятаме, че в крайна сметка процесът може да бъде финализиран. Филипините са една голяма, важна политическа и економическа страна, един важен политически и економически партньор са нас населението е многомилионно, има много така, повод за тревога във връзка с териториалните претенции в Южно-Китайско море. Ние се нуждаем във всеки случай от много добри отношения с Филипините и се надяваме, че конфликтът ще бъде разрешен по мирен начин. Филипините са а, включени а, в а, тези териториални спорове в Южно-Китайско море. Следим развитието в спортната зона, не само ние, цялата международна общност. И можем само да подновим и да повторим нашия призив споровете е, да се решат по един разумен начин на основата на международното право, на основата на е, Конвенцията на ОНЕ за морско право. Е, и мога само да окоръжа филипините да потърсят мирен начин за разрешаване на проблема в Южно-Китайско море, за да могат да се експлуатират пълноценно ресурсите. В борбата срещу международния тероризъм Филипините играят една много важна роля. В Южните Филипини е, е, има контакти с е, международните терористични групи, като Алкаида и Ислямска държава. Би трябвало да търсим по-тесни контакти и сътрудничество с властите в Филипините е, и по тази линия през е, е, март бе изключено мирно споразумение по отношение на региона Мономаро и много се надяваме, че в Минданао след споразумението март 2014 година най съдне нещата ще се уредят. Новият президент заяви, че ще води една много твърда политика по отношение на юга. Ще видим как точно ще изглеждат нещата, но все пак имаме достатъчно основания да смятаме, че процеса на укрепване на мирните отношения или установяване на мирни отношения ще продължи. Ние държим на добри, доброто сътрудничество с филипинската економика. Е, това е, е, така да се каже, е, един модел за добро развитие на економически отношения с страните от региона. Можем само да окоръжим филипените да подпишат и международно правните актове във връзка с по-доброто управление, с опазване на околната среда, с създаването на здравословни и безопасни условия на труд. И ако всичко това в крайна сметка стане, ще можем да мислим в скоро време и за споразумение за свободна търговия с Филипините. Благодаря ви. Благодаря, господин Брок. Думата има а, господин а, Кундерс. Uh, uh, Elmar Brok for his uh, благодаря, господин председател. Благодаря на Елмар Брок за доклада му и за неговото изложение. Присъединявам се към значението, което той отдава на укрепване на взаимоотношенията с Филипините. Понякога се подценява значението на Филипините. Вярно, страната се намира далече от нас, но тя е важен партньор. Имаме широки търговски контакти. Страната е важна поради стратегическото си местоположение в Юго-Источна Азия. Това е страна, която е, има сложна външна и вътрешна ситуация. Е, в... Сега е необходимо мирното споразумение да получи допълнителни инвестиции евро, между Европейския съюз и Филипините има взаимоотношения с дълга история, както знаете. Те са и от взаимен интерес. Тази година отбелязахме 25-та годишнина от партньорството между Европейския съюз и Филипините. През този четвърт век връзките ни прераснаха в партньорство с различни аспекти. Търговия и развитие, което е в основата, но също така тук влиза и сътрудничество в областта на сигурността, и което е много важно, контакти между хората. Много от нас знаят това, защото Филипините са страна, която изнася работна ръка. И тази работна ръка, когато се изнася в Европа, трябва да се радва на съответните права. Докладът ще даде политически тласък в една съвременна рамка, която ще позволи взаимоотношенията да се развият, особено в областта на политическите връзки. Изявлението от 11 март на Европейския съюз за последните събития в Южно-Китайско море и продължаващата подкрепа на Европейския съюз на мирния процес се приветстват от Филипините. Успешното приключване на мирния процес има потенциал да даде важен мирен дивиденд в борбата срещу радикализацията. Някои групи, особено като Абу Саяб, декларират своята вярност към ИДИЛ и Европейския съюз иска да работи в тясно взаимодействие с Филипините по най-интелигентния възможен начин, за да се види как правителството може да се справи ефективно с тази вътрешна заплаха. Ще ви дам само един пример за политическите връзки. Филипините приеха да съпредседателстват регионален форум на АСЕАН за предотвратяване на агресивният екстремизъм, за да работим по, по различни аспекти в това число превенции, дерадикализация. Влизането в сила на споразумението за сътрудничество ще бъде последвано споразумение свободна търговия. Хубаво е, че се проведе първия кръг преговори в добра атмосфера. От декември 2014 година GSP Plus дава по-добър достъп до пазарите на Европейския съюз за Филипините, възоснова на ангажимента, поето тях – за спазване на международни конвенции за човешки права и права на трудещите се. И положителният аспект на GSP Plus е, е нарастващия износ. Първият доклад беше представен през януари, както и във вашия доклад, господин Брок. Там се казва, че предстои още работа, особено в областта на конвенциите по правата на човека и заложени в решенията за, за общите търговски преференции. Виждаме, е, има специално позоваване на реформата в съдебната система, е, както правата на човека извън съдебните убийства. Въпросите повдигнахте Въпросът е повдигнат в резолюция от 2012 година. Въздушният транспорт е друга много важна област на взаимоотношенията ни с Филипините, тъй като тя свързва хората и бизнеса. Скоро ще се подпише хоризонтално споразумение за въздухоплаването между нас и Филипините и ще се постигне споразумение, което съответства на законодателство на Европейския съюз. По-нататък развитието. Филипините са страна с висока степен на неравенство, с много проблем в областта на развитието, в това число областта на устой, устойчивите цели. Има многогодишна индикативна програма за периода 2014 и 2020 година. Предвидени са 320 милиона евро. Това е увеличение неколкократно в сравнение с предишния период. Много е важно да работим заедно с филипинското председателство на АСЕАН следващата година. И Филипините, според мен, са много важни за нас и те имат желание да се присъединят към нашето желание за присъединяване към източно-азиатската среща на върха. Хубаво е да се спомене и въпроса за изборите през май. Избирателната активност беше висока. Резултатът е ясен. Той е и пряко следствие от сътрудничеството с администрацията на кино. И аз и вие осъзнаваме, че много от твърденията и изявленията направени по време на кампанията и след нея, по-конкретно е, намерението за възстановяване на смъртното наказание, Европейския съюз държи да се спазват е, правилата и нормите на човешките права разчитаме да работим конструктивно с новата администрация. Ще съдим администрацията по делата. Възнамерявам да се запозная с намеренията на бъдещата администрация, по-конкретно на срещата през юли, след стъпването в длъжност на новия президент. В заключение, ратификацията на споразумението ще бъде платформа за засилено сътрудничество, институционализирани контакти във всички области, в областите на развитието, търговията, трудовоправните въпроси и правата на човека. Благодаря за вниманието. Благодаря много. Благодаря, казва председателя на Холандски. А сега изказванията от името на политическите групи, от името на НП господин Вернер Ланген. Благодаря, господин председател. Бих искал да се присъединя към преждеговорящите, защото споделям както заключенията на единия, така и на другия. Аз съм за споразумението за партньорство и търговия с Филипините. Знаеме, че Филипините преживяха един демократичен преход без кръвопролития. Има много напредък в областта на правата на човека. Въпреки всичко, в страната има много проблеми, но е, новата преференциална схема ще позволи на Филипините да изнасят 66% от продуктите си в Европейския съюз без е, мита. Е, филипинското правителство постигна споразумение за остров Минданао, но и се надяваме, че в най-скоро време ще бъде прият и закона за региона Банксаморо. Благодаря за а, подкрепата на всички и благодаря ви още веднъж. А сега давам думата на госпожа Бети, на господин Бети. Благодаря, господин председател. Приемането на рамковото споразумение между Европейския съюз и Филипините е много важен, много важен случай. Аз съм докладчик в Сянка по това досие. Искам да благодаря на всички, които участваха в работата по него и специално на господин Брок за това, че бяха взети предвид нашите изменения и се постигна един балансиран доклад, с който е, се подкрепя от широко мнозинство. Рамковото споразумение ще помогне за даване на тласък на търговията ни с Филипините, ще помогне и за напредъка на демокрацията и правата на човека. Това са условия, които са включени в споразумението, което сключихме. Рамковото споразумение също се не трябва да се забравя, се отнася към една част на света, която много бързо се развива. Югоисточна, страните от Югоисточна Азия показват много по-бърз растеж от Европейския съюз и тяхното население иска по-добър живот. Филипините са много голяма страна с дълга така история на отношения с Запада. Разбира се, там има проблеми, престъпност, въпроси на правовия ред. Но не трябва да забравя, че това е една голяма демократична държава, чиято конституция застъпва основните принципи за свободата, и защитата на правата на човека. Когато става дума за правата на човека, за условията на живот, за околната среда, има още много какво да се прави, но то може да бъде постигнато в сътрудничество с Филипините, към което ние се стремим. Надявам се, че през едните месеци нашето сътрудничество ще продължи да се развива и в политическата, и в културната област и се надявам, че правителството, което бе избрано за голямо мнозинство, ще помогне за по-нататъчния напредък на страната. Благодаря. Сега господин Белдер. Благодаря ви. Параграф 12 от резолюцията на Европейския парламент за Филипините изразява нашето безпокойство във връзка с случващото се в Китайско море. В три отношения сме обезпокоени, господин министр. Първо, важно е да има сигурност на а, морския път. Геополитическата сигурност също е изключително важна, а е поставен под залог и правният елемент. В южната част на Китайско море се случват обезпокоителни неща – не трябва да бъдем изправени пред свършен факт, след което по случая трябва да се произнесе Международен арбитражен съд. По тази причина изискваме етичен кодекс за плаването в южната част на Китайско море. Затова е важно да направим това, което повтаряме от 2002 година и да подобрим сътрудничеството с Филипините. Благодаря ви от името на другите групи, господин Кючук. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин министър, уважаеми колеги! Въпреки своята сложна географска структура през изминалите години страната постигна значителен прогрес и не случайно през декември 2014 година Европейския съюз предостави на филипините статут по общата схема за преференции gsp. това я прави първата държава от асоциацията на страните от Юго-Источна азия която ползва такива търговски преференции като има възможност да изнася безмитно за европейския съюз шестдесет и шест от всичките си продукти. по отношение правата на човека филипините са образец за другите държави в региона и са ратифицирали осем от деветте главни конвенции в тази област. ето защо европейският съюз е важен чуждестранен инвеститор и търговски партньор. Uh, по отношение на правата на човека филипините са образец за другите държави в региона и са ратифицирали осем от деветте главни конвенции в тази област. ето защо европейският съюз е важен чуждестранен инвеститор и търговски партньор за филипините и ние приветстваме подписаното рамково споразумение за партньорство и сътрудничество. следва да продължим да предоставяме на филипините финансова подкрепа за облекчаване на бедността подпомагане при бедствия и помощ за възстановяване както и за борбата с тероризма трафика на хора и справяне с измененията на климата. по отношение на нарастващата настойчивост на китай и териториалните му претенции в южнокитайското море следва да се отнесем с особена загриженост. в тази връзка настоятелно призовавам всички страни в спорната зона да се въздържат от едностранни и провокативни действия и да разрешават споровете по мирен начин въз основа на юрисдикцията на конвенцията на оон по морско право и на арбитражния съд. в заключение искам да приветствам споразумението от декември 2015 година за започване на преговори за свободна търговия с филипините и съм убеден че то ще отвори нови хоризонти пред бъдещото развитие на търговията и инвестициите между европейския съюз и асоциацията на страните от югоизточна азия. благодаря. Е, е, on behalf Uh, господин Такис Благодаря, господин председател. Нашето мнение е, че Европейският съюз има е, възможности за изграждане на плодотворни връзки с Филипините. Разбира се, в Филипините съществуват проблеми. Съществува корупция, съществуват проблеми с правата на човека. И ние осъждаме двустранните действия, които създават напрежение е, и вредят на стабилността в тази част на света. Е, мисля, че резолюцията може да бъде малко по-балансирана. Говори се за агресивните постъпки на Китай, но не и за действията на САЩ в този район. Споразумението за свободна търговия трябва да бъде предложено на всички страни в Игоисточна Азия, за да може да се подобри положението на гражданите, да се опазва околната среда и правата на хората. Сега от името на зелените, господин Кофа. Благодаря ви, господин председател. Нашата група подкрепя е, споразумението за сътрудничество и за партньорство с Филипините. Това е важно в рамките на нашите отношения с АСЕАН. Филипините са важен наш партньор и бихме искали това партньорство да бъде подобрено и с промяната на властта в Филипините. Надяваме се то да донесе економически напредък. Надяваме се, че новия президент ще бъде много по-смел от изказванията му до сега. Разбираме, че случващото се в Южно-Китайско море е трудно, но е необходимо да има мирно решение на зародилото се там напрежение. Арбитражният съд също ще трябва да се произнесе и неговото решение трябва да бъде спазено от всички. Безпокои потъпването на човешките права от военноморските сили. Преговорите за мир все още не са приключили успешно. Надяваме се, че Конвенцията за правата на човека ще бъде спазвана. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Кастално. Е, Благодаря, господин председател. Можем само да се радваме за това, че ще постигнем споразумение с Филипините, макар в страната да има проблеми, които, на които трябва да обърнем внимание. Може би не трябваше да дадем статут по общата схема за, преференци, за преференции, тъй като е, все още положението с правата на човека не са идеални, все още има посегателство над правото е, за на пресата. Е, същевременно има и други проблеми, свързани с човешките права, но същевременно не трябва и да се намесваме в конфликтите и, спор, и споровете в а, Китайско Южно море. Също, същевременно трябва да направим всичко възможно, за да защитиме нашите производства, нашите издали, изделия. Очакваме от новото правителство много напредък и да изпълни своите обещания. Благодаря господин Касталдо. А сега господин Боргезо. Благодаря, господин председател. Новото рамково споразумение може да бъде разглеждано само в светлината на условията, при които то е сключено. То може да навреди на някои отрасли в Европа и включително на отрасли в промишлени отрасли в Италия защото е, е, ще могат е, да изнасят Филипините 66% от своето производство безмитно. И това може да доведе до проблеми. Мисля, че всеки, който иска да работи с Филипините, трябва да сключи споразумение с сньори но и по този начин не може да се впише е, подобен подход в едно споразумение за свободна търговия. Дали ще могат малките и средни предприятия от Европа да имат полза от това споразумение? Господин Франциско Хозе Далмон. Благодаря ви, господин председател. Тази държава е близка до Европейския съюз. Ние споделяме с нея исторически връзки. Споразумението представлява важна крачка напред за засилване на политическите ни отношения и за засилване на двустранните такива. То ще се отрази на борбата с тероризма, борбата с климатичните изменения, борбата с бедността. Филипините страдат от натиска на Даеш. Рамковото споразумение оформя зоната за свободна търговия между Европейския съюз и Филипините. Това споразумение ще замени подписаното такова по общата схема за преференции, което подписахме през 2014 година. Ще има подобрение относно недекларирания и незаконния риболов. Приветстваме сключването на това споразумение, което ще доближи Европейския съюз до Филипините. Благодаря ви, госпожа Нина Гил, минути и половина. Аз приветствам споразумението за партньорство и сътрудничество с Филипините като основа за по-тесни връзки с страната и това споразумение е от голямо политическо значение. Европейския съюз е инвеститор и, и партньор на Филипините, но Така че ако искаме да бъдем лидери, трябва да напредваме в преговорите към нов етап на споразумение и да имаме наистина едно регионално споразумение с останалите страни. В Южно-Китайско море Китай всеки ден извършва провокации. Филипините са много важен фактор и страна стабилизатор. Много е важно същевременно Европейският съюз да спечели позиции в региона, като обаче не можем да си затваряме очите пред положението с човешките права в страната, които будат загриженост. Благодаря. Сега давам думата на господин Шеф. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Азия. Благодаря, господин председател. юго Азия и особено Южно-Китайско море е един взривоопасен район, който може да избухне всеки момент. Там тлеят конфликти. Има концентрирани значителни въоръжени сили – това са отрицателните страни на въпроса, който обсъждаме. Но става дума за страни, които са економически тигри, които се развиват много бързо. Затова жизненно важно е за Европейския съюз да установи е, политическо и економическо присъствие в този район. Искаме да поддържаме добри отношения, тесни връзки с многомилионното население на Филипините. Приветстваме факта, че а, а, скоро време ще сключим и споразумение за свободна търговия. Благодаря. Сега Мария Моска. Благодаря ви, господин председател. Филипините са стратегически наш партньор – в регион, който има огромен потенциал за развитие. Затова е важно да засилим економическият диалог и да подобрим положението във връзка с човешките права. Споразумението и това, което бяхме а, записали по смисъл на общата схема за преференции, трябва да бъдат последователни. По този начин Европейския съюз ще бъде редом до Филипините. Филипините са изключително активни економически, затова е важно да установим по-тесни връзки с държавите от региона ще имаме общи цели и общи ценности, за да може гражданите и работниците от двете страни да се възползват. за това да засилим сътрудничеството и обмена. Благодаря ви. Благодаря ви, казва председателят. Сега минаваме към процедурата по привличане на внимание. Единственият, който ще се изкаже, господин Нотис Мария. Благодаря, господин председател нов, новия пар, новото партньорство между Европейския съюз и Филипините е много от голямо значение, особено за страните, които искат да инвестират в Филипините, която е една от бързо развиващите се економики в момента. Но Филипините са също страната, в която все още има детски труд, в което човешките права се потъпкват и е, противниците или опонентите на режима биват е, преследвани. Така че проблемите са е, многобройни. В страната цари бедност и това е добра почва за разцъфтяване на тероризма. Развитието на търговията с Филипините ще нанесе удар на малките и средни предприятия в Европа. Нека да не бъдем водени само от сребролюбство, а да помислиме и за хората. Справ е, за пъти и пътки безпеченства, пан мистер Берт Uh, Благодаря, господин председател. Мисля, че това беше един полезен дебат. Много внимателно изслушах е, всички ваши изказвания. Отбелязах си какво очаквате, отбелязах си нещата, за които водят до загриженост. И по отношение на рамковото споразумение и по отношение на бъдещото споразумение за свободна търговия с Филипините. Разбирам от този дебат, че е общо е, желанието да развиваме по-нататък нашите отношения с Филипините и да продължим да задълбочаваме тези отношения въз основа на нашите общи ценности и в името на общите ни интереси. Бяха споменати проблемите за правата на човека, за свободната из, а, равноправна търговия, положението в Южно-Китайско море. Нека кажа първо за правата на човека. А, има много а, опасения по това отношение. От, оценката а, на положението на правата на човека беше описана в, в, в доклада през 2014 година за общата система от преференции. И мисля, че тези заключения продължават да въжат. Въпросът е доколко Филипините спазват всички конвенции на ООН и е, програмата, е, за която говорим, е, ще помогне за укрепване на институционният капацитет и е, ще помогне на работата на Националната комисия по правата на човека в е, Филипините. Ще бъде направен преглед за това как изпълняват Филипините ангажиментите, които са поети в това отношение. По отношение на преговорите за сключване на споразумение за свободна търговия, преговори, които започнаха миналата година. През май 2016 година мина първия кръг от тези преговори. Попхванати бяха широк кръг от въпроси. Както знаете, много важен търговски партньор за нас са Филипините. Те са в четвъртата по размер економика, в района втория по размер пазар Европейският съюз е най-големият чуждестранен инвеститор в Филипините. Нещо, което не всички знаят. Някои мислят, че може би това е САЩ, но не е. Най-голям инвеститор в Филипините е Европейския съюз. Въпросът за лоялната конкуренция е също така много важен въпрос. Той ще бъде засегнат в преговорите. Особено ще бъде направена оценка на въздействието върху тази търговия е, като се вземе предвид и е, положението с правата на човека. Ще бъде направено също така и оценка на въздействието за устойчивостта на е, действащите споразумения. Говорихте за външните и вътрешни стратегически е, проблеми. Проблемите, които произхождат от положението в Южно-Китайско море и постоянният арбитражен съд. Както може би знаете, на 11 март а, ние имам, направихме изявление по отношение на събитията в Южно-Китайско море, че е необходимо там да а, се спазва върховенството на закона, да не се прибягва до заплаха с сила и да се въздържат всички от а, прилагане на, на сила. Това бе изявлението на съвета. Сега по отношението на въпроса за суверенитета, ние нямаме, не сме изразили становище. Европейският съюз е, е подписал конвенцията за е, морското право на ООН и ние очакваме е, съдът да вземе своето решение това лято. По отношение на кодекса за поведение между Китай и АСЕАН, отношенията, които ще се развиват въз основа на взаимно укрепване на доверието и мерките за това укрепване. В заключение ще кажа, че е много важен и са вътрешните процеси, които текат в Филипините. И това ще бъде така един от аршините, с който ще мерим напредъка на Филипините и ще се оценим до това, доколко новата филипинска администрация ще може да се справи с задачите си и да постигне това, с което се е наела. Ще подкрепяме техните усилия. Няма да навлизам сега в подробностите на преговорите, които се водят, но вие знаете, че Европейският съюз подкрепи Минденао и също така подкрепя и програмата за стабилност и мир. Подкрепяме прилагането на а, на споразумението Саморо, а, и като сме отделили над 5 милиона евро, а прилагането на това споразумение започне през 2015 година. Благодаря. И с това а, благодаря господин министр.